Президент. Президентът. Скъпи колеги, заседанието е открито. С настоящото обявявам сесията на Европейския парламент, прекъснати е, март 4 2009 година, за подновена. Първо бих искал да поздравя новия генерален секретар на Европейския парламент, господин Фелер, и да му